Dear colleagues, Уважаеми колеги, Thank you. Um, I would like, uh... Благодаря ви. Искам да приветствам всички изтъкнати оратори, които сме поканили днес за публичното изслушване по големият банков пакет. Благодаря ви за това, че покани, приехте поканата ни. Това изслушване идва в много важен момент за нас, момент в който разработваме своя доклад и началото на законодателната процедура в област, която е особено важна за функционирането на нормативната уредба и функционирането на Банковия съюз. Аз мисля, че ние стъпваме на много добра основа. Благодаря на Европейската комисия за доброто предложение което е представено на двете страни. Не смятам, че се налага представяне на съдържанието на пакета. Може би ще бъде полезна информацията а, да разработим по ускорената процедура две разпоредби от директивата за капиталови изисквания, регламента за капиталови изисквания, все още не сме постигнали решение за ускорена процедура за субординацията в пакета, но скоро ще вземем решение и може би тази дискусия ще ни помогне да вземем решение. Както казах, двата пакета са много важни. Изпълнението и оптимизацията на разпоредбите за минималните допустими пасиви са от изключително значение и смятам, че трябва да се съсредоточим върху този въпрос. Следващата година ще започнем да мислим по-активно по директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Аз мисля, че трябва да има добър баланс между мерките за намаляване на риска и мерки, които дават по-добър стимул за финансиране на реалната економика. И двата пакета биха могли и по всяка вероятност ще бъдат усъвършенствани в резултат на нашата дейност и аз се надявам, че това обществено изслушване ще ни даде нови идеи така че да повишим качеството на своя доклад. Сега ще дам думата на нашите двама докладчици за по 5 минути на всеки. Първият е докладчикът по пакета за възстановяване, преструктуриране на банките Гунар Хокмарк. Благодаря. Благодаря и аз. И аз благодаря на нашите гости. От моя гледна точка е много важно да кажем, че през последните 5 или 6 години проведахме активна законодателна дейност във всички тези области. Директивата и регламента за капиталовите изисквания е едната страна, другата страна е възстановяването и преструктуриране на банките. Промени се картината на европейския финансов пазар. Много се радвам, че предприемаме нова стъпка, защото имаме възможност да видим какво сме постигнали и какви проблеми ни предстоят. Ще бъде интересно да чуем от гостите как гледат на разработването и изпълнението на различните законодателни пакети. Например, възстановяването и преструктурирането на банките е, е директива, която е приложена на практика и е, ще бъде полезно да чуем как се изпълнява. Хубаво е да чуем как се изпълняват тези нормативни уредби в различните държави членки. Може би проблемите идват тъкмо от различията в изпълнението. Що се отнася до БРРД, много е важно да се придържаме към пазарната дисциплина, която тази директива има за цел да осигури. Тоест, всички които инвестират в една банка, трябва да са наясно а, с това, че а, пасивите могат да бъдат използвани за вътрешна рекапитализация. Тоест, а, на пазара ще има финансов надзор – те ще оценяват банките и рисковете, които приемат. Един от проблемите, които виждаме при изпълнението на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, е, че според вложителите капиталът им не може да се използва за вътрешна рекапитализация, докато всъщност този капитал се използва. Аз мисля, че ние трябва да покажем ясно, че няма изключение, просто защото част от капитала е предвиден за по-лесна вътрешна рекапитализация. Но пазарната дисциплина трябва да въжи за всички. В противен случай ще загубим е, тъкмо това, което искахме да постигнем, когато взехме решение за директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Е, бих искал да чуя становището на гостите. Въвеждането на ТИЛАК в тази система трябва да направи така, че дълга да се използва е, без проблеми за вътрешна рекапитализация но да не се създава впечатлението, че други части от дълговете на банките не могат да се използват за вътрешна рекапитализация. За мен това е много важно. А, много е важно да се да, разглед, да разглеждаме всички тези а, досиета като част от а, пакет директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, регламента и директивата за капиталовите изисквания. Ние сме обсъждали формите на сътрудничество с господин Симон, който е докладчик по другата част на пакета. Сме твърдо решени да направим това, което е необходимо още нещо, което трябва да се има предвид. Има още 10 секунди, нали така? Гледахте ме все едно, че е, съм приключил. Пазарна дисциплина, казва председателя. И, но нека председателя да не е, нарушава пазарната дисциплина. Аз смятам, че ние трябва да създадем една система, която да осигурява стабилност и финансиране на европейските фирми. Както вижда господин председател, аз приключвам точно на време. 20 секунди закъснение, но това се дължи на погледът, който ми бяхте отправили. Благодаря на докладчика. Питър Симън. Благодаря. И си искам да благодаря на всички оратори за това, че дойдоха тук. Сложете си слушалките и аз ще следя много внимателно часовника. Благодаря ви, че приехте поканата да говорите пред нас. Банковия пакет е едно от на най-важните законодателни предложения пред економическата комисия през този мандат. Много от предложенията са от Базовския комитет. има, направени бяха много промени и сега те трябва да бъдат въведени в целия Европейски съюз. Също така и има преходни разпоредби за стандарт 9 и за ускорената процедура. Приели сме директива и регламент за капиталовите изисквания и ще трябва много бързо да работим. Много се радвам, че сме тук. Има няколко теми, които искам да повдигна тази сутрин. Не знам дали тази сутрин ще имаме време за много въпроси. Първо въпроса за пропорционалността и равнопоставеността. Равнопоставеността предполага хармонизиране на правилата, но банковия пазар в Европа не е единен. Малките субекти мал, ще бъдат се, ще бъдат сериозно повлияни и те нямат непременно необходимите ресурси. Това може да означава, че ще бъдат принудени да се сливат. тук в медиите пише, че малките банки ще трябва да се сливат и ще гледат на себе си като на жертви на регулаторно цунами. Представителя на Finance Watch, какво мислите за плановете на Европейската комисия за съразмерността и пропорционалността? Къде смятате, че има нужда от допълнително усъвършенстване? Смя... Къде смятате, че няма нужда от допълнителни изключения от предложението на комисията пропорционалността? предполага също така по-строги изисквания към по-рисковите банки. И може би това е също област, която трябва да обмислим. Тук има представители на германски банки, от Австрия, също така от Триодор. Вие представлявате малки банки, къде смятате, че има възможност за намаляване на изискванията към по-малките институции? Къде смятате, че има потребност от това? Къде са основните предизвикателства за малките банки? В регламента и директивата за капиталовите изисквания. Сега към Societe Женерал се използват се вътрешни модели за изчисляване на риска, но само за големите играчи, малките и средни институции ще трябва да използват стандартизирани подходи. Какво мислите за предимството на вътрешните модели за оценка на риска? Какво мислите за модели, за изходящите модели, които в... изходящите потоци, които в момента се обсъждат в Базел, вътрешният, вътрешните модели, може би не съответстват на идеята а, за условията за равнопоставеност. Големите банки може да се окаже, че имат несправедливо е, конкурентно предимство. Какво бихте отговорили на критиците сега по пропорционалността? и условия за равнопоставеност. Възникват въпросите за уведомяване. Представителите на банките ни казват, че изискванията за отчетност и предоставяне на информация означава, че те трябва да изпращат едни същи данни на всякакви органи, ЕЦБ, банкови надзорни органи. И така, какво мислят и малките и големи институции? Не, не е ли възможно да се изгради един централен офис, където да се прехвърлят всички необходими данни и различните надзорни органи да могат да получават достъп до данните, от които имат нужда. По този начин ще избегнем двойното уведомяване, ще запазим качеството на надзора. Смятате ли, че това е изпълнимо? Какво мислите по този въпрос? 5 минути 27 секунди успях да се справя без председателя да започна да ме гледа укорително. Сега започваме с изявленията от гостите. Първо, Андре от Европейския банков орган. Европейския банков орган приветства предложенията за приемане на международни стандарти. Ние участвахме в предложенията по различните коефициенти, минималните изисквания за допустимите пасиви. Проведахме анализ на отражението на използването на международните стандарти върху европейските стандарти. Оценихме използването на различните модели, както и кредитирането за МСП и европейската економика като цяло. Нашата препоръка беше да направим да се приравни системата към международната. Комисията прие нашите заключения. Има няколко области, в които предложенията се отклоняват от препоръките на Европейския банков орган, освобождаване на изискванията за някои конкретни институции. Тези предложения са запазени в окончателния законодателен акт и трябва да се използва мандат за Европейския банков орган, за да се осигури последователно прилагане на освобожденията. Една от целите е, за пропорционалност е да се осигури намаляване на тежеста за малките средни предприятия. Акцентът е върху тежеста за малките банки. Изискват се, изисква се информация изисква допълнителна информация, която е повод за притеснение. Пропорционалността в банковият регламент не съответства на нагласите за по-малка регламентация. Въпросът не е, че регулаторните изисквания са непропорционални по отношение на риска. Става дума за пропорционалното използване на правилата и баланс, така че да се отразява сложността и риска на банковия бизнес. Т.е. целта е пропорционалността да се постигне, като се а, прилага по съответен начин единната нормативна уредба, без да се компрометира а, пруденциалността. Друг въпрос е втори стълб. Измененията трябва да се приветстват, защото сегашното използване на изискванията по втори а, стълб а, се извършва по различен начин в Европейския съюз. И в този случай предложението на комисията отразява а, проблемът, който ние повдигаме в а, своето становище. Няколко години след а, началото на изпълнението на директивата за капиталовите изисквания по отношение на задължителните изисквания трябва да се спомене и насоки, капиталовите насоки като инструмент за стрес тестовете и потенциалните рискове използването на резултатите от стрес тестовете от компетентните органи не са последователни. В процеса на надзор и оценка някои органи вече използват резултатите от стрес тестовете за създаването на капиталови буфери. Други използват резултатите от стрес тестовете като задължителни изисквания от втори стълб и най-сетне предложението изяснява пруденциалните изисквания по втори стълб, за да се осигури повече, по-голямо сближаване в практиката. Приветстваме и аспектите за надзор. Това е свързано с. изискванията по ТИЛАК. По-конкретно, тук искам да отговоря и на казаното от Гунар Хокмарк. Много е важно да се придържаме към подхода на директивата за възстановяване, и преструктуриране на банките и вътрешната рекапитализация. Този подход – намира израз в разпоредбата, според която ако една институция има нужда от помощ, е, има, може, трябва да се счита, че тя има опасност да фалира. Общ, използването на, обще, на публични средства трябва да бъде изключение при спазване на определени условия. Наскоро направих предложение за принципа за предпазлива рекапитализация, като част от проблемите за качеството на активите, което вреди на економиката. Аз предло... Предложението е в контекста на изискванията за директивата за възстановяване и преструктури на банките. Това ще осигури последователност в изпълнението. По този начин ние ще можем да запазим ефективността и доверието в директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Благодаря на Андрея Енрия и сега Даниел Нуи, председател на надзорния съвет на е, единият надзорен механизъм. Благодаря. В ЕЦБ ние смятаме, че преглед, прегледа на този пакет идва съвсем на време. Ние имаме нужда от едно добре разработено законодателство, което да отговаря на новите предизвикателства и да позволява по-добра финансова интеграция. Имаме предложение за нови стандарти, които ще направят европейските институции по-устойчиви. Приветстваме също така новите елементи, прилагането на изискванията за способността за покриване на загубите, например, всичко това са стъпки в правилната посока. Приветстваме и хармонизирането в областта на задълженията. Много е важно кредитните институции да се подготвят за новите изисквания. Също така имаме и преференциите при общите депозити, като тук подходът ще бъде постепенен, нещо, което е много полезно при преструктурирането. Харесвани и засиления надзор, както и работата с банкови групи от трети страни, които са разположени в Европейския съюз. Би трябвало да се работи срещу фрагментирането компаниите майки би трябвало да се създават единствено като кредитни институции да включват и големи клонове на трети страни. Накрая трябва да се мисли за работата трансгранично между банките, а не само на място, както е по-настоящем. Ние сме убедени, че Банковия съюз и бъдещата финансова интеграция – трябва да се извършат е, в рамките на единия надзорен механизъм. В противен случай рискуваме да пострада финансовата нестабилност. Много е важно обаче надзорниците да разполагат с необходимите инструменти и начини за докладване, когато има риск за институциите. Не всичко може да се предвиди в законодателството. Следователно, надзорниците трябва да имат достатъчно свобода да могат да направят преценка. Трябва да се мисли за бъдещата конвергенция в надзора. Също така трябва да имаме предвид, че това предложение не е достатъчно добро за надзорниците, защото то предлага един универсален подход, едни и същи методи за всички, като същевременно банките са различни. Трябва да се мисли и за покриването на загубите да се търсят едни по-опитни надзорници, които да разполагат с по-адекватни инструменти. На второ място, в предложението не виждаме достатъчна хармонизация на някои ключови надзорни инструменти на европейско ниво, например при спадания на капитали, пруденциален риск, това не се обхваща достатъчно в счетоводните правила. и така както са заложени нормите и в бъдеще ще има необслужвани заеми. Ето това е област, в която трябва да се направи допълнителен анализ. Принципно глобалните норми трябва да се приспособят към европейската специфика, но има много разпоредби, които не изпълняват до край тази цел. И всъщност въвеждането на международните стандарти ще доведе до някои проблеми. На пето място Хубаво е, че се предвижда по-голяма пропорционалност при по-малките банки, които не са свързани с толкова голям риск. Ние смятаме, че трябва да се мисли за именно такъв подход. Но би трябвало да се постигне доста по-голямо хармонизиране. На шесто място важно е законодателят да стигне до решение е, за международните финансови счетоводни стандарти номер 9. И накрая искаме да се пояснят ранните интервенционни мерки, които са на разположение на надзорника. Те би трябвало да бъдат напълно приложими на практика. Ще спра до тук, защото времето ми изтече. Благодаря. И сега ще дам думата на Доминик Лабора, която е член, който е член на СРБ е или Единия съвет за преструктуриране. Благодаря, господин председател. Надявам се, че ме чувате добре. Няма да повтарям всичко, което вече се каза като въведение. По-скоро веднага ще пристъпя към проблемите на преструктурирането в този пакет. Няма да говоря за надзора. Със сигурност приветстваме решението на комисията да разгледа МРЕЛ и ТИЛАК, да направи съответните промени. Благодарим и за усилената работа по тази тема. Би трябвало Европейската комисия да поясни как международните стандарти относно способността за покриване на загуби ще бъдат приложени. За комисията това е стълб едно от МРЕЛ или минималните изисквания за собствен капитал и приемливи задължения. Много е важно да бъдем внимателни. Е, както и преди сме казвали, че системно важните банки в Европейския съюз би трябвало да се разглеждат на една и съща основа и тези, които са разположени в страната и глобалните системно важни банки – би трябвало да се третират така, както принципно институциите, важни за системата в Европейския съюз. Трябва също така да се мисли за задължителната подчиненост на други системно важни институции. Ние подкрепяме това, подкрепяме изискванията по стълб 1 да се прилагат и към останалите системно важни институции, а не само към системно важните банки. Нещо друго, което е съществено. Трябва да се запази, а да се даде, може би, по-голяма гъвкавост, така че при МРЕЛ тези минимални изисквания за собствен капитал да се отрази съответната специфика. Виждаме, че има някои ограничения, има и някои промени при преструктурирането, но не сме убедени, че те са най-добрите. При те наречените ТИСИЦ ние трябва да сме сигурни, че са изпълнени международните изисквания, съответно по член 19 и 22. Трябва да се водим и от резолюцията която изисква достатъчен баланс. Ако има опасност от твърде дълъг преход, това трябва да се отрази в резолюцията. Според нас е необходимо да се предостави тази тъй нужна сигурност и при непривилегирования дълг. Важно е предложението да бъде достатъчно амбициозно, да няма никаква двусмисленост. По инструмента за мораториум. Според нас обхвата на този инструмент е от ключово значение. Ако обхватът е твърде тесен, тогава няма а, да си свършим работата. Най-общо казано, ние бихме искали да се запази мораториума от резолюцията и също така да може да се прилага надзорен мораториум. Ако и двата вида мораториуми са запазени, то в този случай при преструктурирането банките ще могат да сътрудничат достатъчно ефикасно. Би трябвало да се мисли също така и положително за това, което се предлага по предприятието майка с ролята на посредник – Принципно, ако предлаганото в пакета се изпълни достатъчно добре, банките ще станат още по-устойчиви и това ще помогне на цялата економика. да накоплаците ще бъдат още по-добре запазени при евентуални проблеми. Би трябвало не просто да запазим рамката за преструктуриране, която имаме сега, а да я доразвием. Благодаря. Много ви благодаря. И сега ще чуем представителите на националните надзорни органи. Първо Ерик Тедин, който е генерален директор на шведския надзорен орган. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията ЕКОН, благодаря ви за това, че ме поканихте тук да обсъдим новият законодателен пакет за банките. Първо искам да оценя високо работата, свършена от парламента за създаването на банковата система. Девет години след банковата криза банките са по-добре капитализирани, по-добре управлявани и по-устойчиви но все още не сме стигнали до края на пътуването си, що се отнася до банковата система. Някои регуляторни реформи трябва да бъдат из... Е, довършени, в това число и този банков законодателен пакет. Има обаче някои проблеми, свързани с ограничаване на гъвкавостта и капацитета на надзорните органи да контролират системния риск който е толкова важен за Швеция. И нещо, което е включено в пакета. Сега преминавам към първия си слайд. Гъвкавостта и хармонизацията трябва да вървят ръка за ръка. Те не се противопоставят една на друга. Трябва да има минимални стандарти, трябва да има предвидимост и да се третира риска последователно. Необходимо е да се отбягват произволните арбитражи. Гъвкавостта е важна, за да може да се очертава по холистичен начин риска. Необходими са съответните инструменти и трябва да се очертават рисковете за всяка една страна или регион. Гъвкавостта не е без риск. Трябва да се използва гъвкавостта и на национално ниво. И ем, рискът понякога се преувеличава по време на дискусиите. Ето в тази графика става ясно, че Швеция се откроява, както и другите останали държави членки, което означава, че банковата система е много разнообразна. По стълб втори, може би нещата не са толкова лоши, просто се отразява реалността. Швеция има най-голямата банкова система на глава от населението в сравнение с Обединеното кралство, Нидерландия и сравнение с нашите съседи финландците, като банковата система е няколко пъти по-голяма от тази на белгийците. Тоест системният риск по дефиниция е висок, по-висок. Ние зависим от финансирането в широк мащаб. И тук също Говорим за системна важност. Нещо, което е много важно и подлежи на обсъждане в рамките на ИСРБ. Говорим за частното и а, публичното финансиране. Виждаме, че Швеция е в северо-источната част. Може и друга страна да вземе това място, но това е в а, момента ситуацията, която изисква гъвкавост. Има особености, свързани с юрисдикциите и регионите и е добре, добре, е добре да се помисли за по-добро управление на риска на национално ниво, но не трябва да се забравя, че може да се разпространява този риск и в трансграничен характер. Стълб а, а, втори с него се занимаваме интензивно и а, не е добре, когато се намаляват възможностите свързани с него. Това не е добре за финансовия риск в а, Швеция и в цяла Европа. Let me, uh, by say... И в заключение ще кажа, че гъвкавостта и хармонизацията трябва да вървят ръка за ръка. Виждате за какво става въпрос на тази снимка говорим за банковата ситуация в Европа и правя паралел с климатичните условия. В Швеция по закон трябва да слагаме зимни гуми от 1 декември до 31 март всяка година. Няма хармонизация, що се отнася до изискванията за автомобилните гуми и ем, липсва хармонизация. Може би същото трябва да се прехвърли е, като логика към банковия сектор. Благодаря ви. Сега с голямо задоволство ще привесам добра, добре дошла госпожа Елиза Ферейра. Много ни липсваше Елиза. Well сега тя е член на борда на директорите на Банко де Португал. Имаш думата, Елиза. Благодаря. Благодаря ти Радвам се, че отново съм тук сред вас и мога да споделя 20 годишния си опит като член на борда на директорите на Банко де Португал. Даниел е председател на борда на надзорниците. Банковия съюз е, беше създаден за такъв кратък период и това наистина е голям успех – няма да назовам всички членове на ЕКОН, а, но искам да кажа, че и Даниел Андрела, Доминик и останалите, както и членовете на комисията, трябва да бъдат поздравени за този невероятен успех. Това е едно голямо постижение – и сегашното преразглеждането на правните актове представлява голяма възможност за изпълнение някои от неговите основни елементи. Вече е ясно, че има някои липсващи брънки, някои стабилизиращи елементи също липсват в този проект и много от нас в тази комисии имаха опасения в тази насока още от самото начало. Беше даден пример с автомобилните гуми. Виждаме, че понякога се управлява автомобил, който има износени автомобилни гуми. Това води, разбира се, до повече инциденти и дисбаланс в функционирането. Какво имам предвид? Банковия съюз беше свързан с макроекономическото възстановяване, което все още не е на лице, въпреки че ситуацията се подобрява. Доказателство за това е, че все още се водят дълги дебати за това как да се подхожда към такива кризи и как да се подобри законодателството. В настоящата рамка има условия за намес от страна на държавата. Има ам, правила и за държавната помощ. Има изисквания и за допълнителния капитал, както и допълнителни инструменти. Нивата на МПЛ са, са високи, а, както и възможността за контролиране а, на а, лихвените проценти е на лице. Всички трябва да бъдат използвани за подобряване на финансовата стабилност. На национално ниво обаче съществуват безпокойства, свързани с финансовата стабилност, въпреки че повечето от националните инструменти, които предоставят гаранции, не са на лице. Но трябва да помислим за до на всичките брънки от веригата, да се потърсят липсващите елементи. Все още нямаме мрежа за защита на вложителите. И ам, има много мерки, които целят намаляване на риска, но нямаме мерки за споделяне на риска. Това означава, че е необходимо да се занимаем много внимателно с правилата, за рекапитализацията. Член 32 имам тук предвид. Господин Хекмар също е запознат с тази разпоредба и както член 44 от механизма за възстановяването и оздравяването, както и от набора от мерки, свързан с МРЛ. Има фонд за оздравяване на банките, но има трудности що се отнася до използването на средствата от този фонд. Има банки, които са изгубили своя капацитет за социално подпомагане. Това е свързано отчасти с МРЕО или заради това, че капитала на банката се състои най-вече от влогове финансовата система се повлиява по а, различен начин, зависимост от наличните условия. Трябва да се вземе предвид следното. Има някои банки, които няма да спазят целите по МРЕЛ, веднага след като влязат в сила, което означава, че някои банки, които разчитат най-вече на влогове, ще изпаднат в затруднено положение и те няма да могат да изготвят инструменти, които да са удачни за МРЛ, като говорим и за ограничаване на някои от останалите инструменти. Все още сме в процес на изграждане на инструментите за поглъщане на дълговете. От една страна и МРЛ и трябва да има преходен период за изпълнението на мерките по МРЛ. Трябва да имаме предвид, че в Европа МРЛ се разпростира към всички банкови системи, а ТЕЛАК се отнася само до глобално системно важните банки. Има и други финансови инструменти, които трябва да бъдат предвид и за това призовавам за това да има подход, който да е свързан с NPL и да е в унисон с това, което предложи Андрея. Имаме нужда от тези стабилизиращи елементи, които не са предвидени, но са много нужни в момента. И в заключение ще кажа, че ви благодаря още веднъж и че очакваме, че заедно ще можем да усъвършенстваме и приключим с изграждането на банковия съюз, така че нищо да не липсва в него и да може да се извадят най-добрите, да се постигнат най-добрите резултати за нашите граждани, и защото това е нещо, което е абсолютно необходимо. Благодаря ти, Елиза. Ние Имаме и дори нямаме и колела, имаме само някои, няколко спукани губи, но се надяваме да се справим с, с задачите си на време. Кейс Суинбърн трябва да ни напусне, защото има задължения свързани с Брекзит, но ще се... А, имам някои задължения свързани с Брекзит и ще се върна скоро, но а, госпожа Суинбърн ще поеме председателството. Thank you very much. Um, we've just uh, redebated the timing here. сега промених регламента за ограничението във времето за изказване, така че сега ще отпусна на, всич, на всеки по 3 минути. Първият оратор и ще започнем а, с, с политическите групи. Господин Балци има думата от НП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички оратори. По време на миналия законодателен мандат преразгледахме законодателството за капиталовите изисквания. Беше създаден и борда за спасяване на банките. Бяха въведени и правилата, свързани с BRRD. С други думи, се положиха усилия да се предотврати фалирането на банките. В момента ситуацията показва обаче, че вместо да се прилагат създадените правила, се търсят някакви изключения. Днеска искам да се обърна към господин Лаборео и към другите останали оратори, които са представители на националните надзорници, господин Теден и госпожа Ферера. И искам да се обърна към тях с един въпрос. Как как може преразглеждането на банковия пакет да гарантира по-добрата закрила на европейските данакоплаци, как могат предложенията да бъдат подобрени, така че да се гарантира по-високо ниво на МРЛ. Не смятате ли, че е необходимо а, органът за оздравяване да бъде надграден, а не съкратен, така като се предлага от комисията? Тилак и тяхното използване трябва да е по-скоро изключение. И на следващо място за субординирането. Не трябва ли то да бъде разширено и да обхваща и GSIPs, глобал, глобалните системно важни банки? Благодаря ви. Благодаря. Първанш Берес, групата на демократите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите гости. Искам да ви напомня, че в този пакет има един текст, който сега не е на маста, именно за фалит. Аз смятам, че то е много важен. Най-напред искам да се върна на въпроса за иерархията на кредиторите. Искам да попитам нашите гости дали този въпрос трябва да се разглежда в спешен порядък и дали а, разпоредбите, които предлага комисията като отделна разпоредба, предполага ускорена процедура. В момента този въпрос не е изяснен. Втория въпрос е свързан с намаляването на риска. Аз съм впечатлена от работата, която се върши в банковия пакет. Намаляването на риска е много важен елемент. На мен ми се струва обаче, че подходът ни не е дългосрочен по отношение на намаляването на риска, а економическите рискове не са не се разбира добре. Струва ми се, че когато се приеме законодателство, което не държи сметка за дългосрочния ефект на външни фактори, да речем като емисиите на со 2 ние подценяваме економически и екологичен риск. Европейската комисия създала експертна група на високо ниво за устойчиви финанси. И аз се питам дали да не се използва законодателството, с което разполагаме, за да бъде да се съчетаят финансовите разпоредби с екологичните цели. Не, трябва ли да се разграничат а, зелените и кафяви активи, било в първи, било във втори стълб? А, и трябва ли този въпрос да се обсъжда в Базел? Въпросите за пропорционалността бяха обсъдени и затова питам дали да не се хармонизира дефиниция, да не се хармонизират разпоредбите в директивата и регламента за капиталовите изисквания и да се и да дефинираме риска. Благодаря. Колегата от ЕКР е в е, гласува в ИТРИ, затова ще прочета въпроса, който изпрати, т.е. въпросът е за член 29а, инструментите за мораториум. Предлагат се два вида предложения. Първо е, да се задейства, първо при е, задействане на мораториума, второ след преструктурирането, тогава, когато органите за преструктуриране могат да направят оценка на активите. Доколкото разбирам, докладчик в от има някои съмнения, възможността да се прекрати за 5 дни срока е твърде дълъг, това ще смути пазара и други участници ще се оттеглят институцията. Ясно е, че институцията се е провалил. Що се отнася до второто правомощие, идеята да се направи оценка на активите в рамките на 5 дни е, е твърде кратък период. Според една централна банка срокът може да е по-дълъг, да речем 6 месеца, не 5 дни. Е, сегашната директива за възстановяване и преструктуриране предвижда срок от 5 дни. Държавите членки могат да разширяват а, своите правомощия и да прилагат а, допълнителни мораториуми. ЕКР иска да чуе от гостите дали новите правомощия за мораториум са а, полезни, ще помогнат ли в ситуация на стрес и няма ли най нужда от предварителна оценка на въздействието. от АОД. Благодаря, Кейт. Този пакет има за цел да предотврати нова финансова криза като докладчик по финансовите технологии. Смятам, че ние трябва да гледаме към бъдещето в финтек. Аз мятам, че ако не си на масата си в менюто, за става дума за банките, за тази цел банките трябва да инвестират в две области – софтуер и цифрови умения. И ако не обърнем внимание на софтуера, се натъкваме на проблем субекти със седалище в Европейския съюз, софтуера е нематериален актив – и а, трябва да се а, приспадне от Core Equity 1. И това не е стимул за инвеститорите и е, а, сериозен фактор за нелоялна конкуренция. В САЩ, например, той може да се запише като други активи, следователно няма защо да се отчислява и спада, Ако направим сравнение с страхователния сектор, нематериалните активи, стига да може да се докаже, че има а, стойност за подобни активи, няма защо да се приспадат. Въпросът ми е, не сте ли съгласен, че инвестициите в софтуер трябва да са свързани, трябва да почиват на същата економическа философия? Ако погледнем решенията на Европейската комисия за режими за еквивалентност, капиталовите режими, трети страни, които не прилагат капиталови отчисления а, за а, софтуер, а, не дават а, възможност, а, с решение възможността за действане по собствено осмотрение. И последния въпрос е свързан с цифровите умения, защото конкуренцията за цифровите умения не е само в финансовия сектор. Всички ние се борим за едни и същи хора и предполагам, че вече сте разбрали въпроса ми, а, именно възнаграждението. Смятате ли, че това има отрицателно въздействие за банките, тъй като те се налага да се конкурират с други сектори, за да привлекат унези високо квалифицирани лица, от които имаме нужда господин Вегас от Обединената левица. Благодаря. Ще започна с един принцип. Ние смятаме, че банките трябва да бъдат в обществения сектор или поне повечето банки трябва да бъдат в обществения сектор. Така че тези законодателни предложения винаги се натъкват на нашия скептицизъм. Според нас не може да се регламентира финансовата система. В миналото сме били свидетели на опити за регулиране. Заедно с това има няколко законодателни елемента, които са много сложни и не сме сигурни, доколко ще спомогнат те да се реши проблема с тези институции, които са твърде големи, за да фалират. Гарантираме ли на работещите, че те че вече няма да има а, социализация на загубите на банките? Ето това е ключов въпрос – в момент, в който има засилена концентрация на банките. Сега, по отношение на ТИЛАК, коефициента се основава на няколко критерия. Според Германската централна банка това трябва да, се, трябва да има корекция. ТИЛАК се прилага към системни банки в Европа и аз се питам за другите институции, които също са системни. Не трябва ли и те да спазват същите изисквания или поне да има някаква превентивна мярка. Що се отнася до превентивната рекапитализация, тя беше приложена в Италия. Това не говори ли за неспособността на системата а, да се справи с проблемите на лошите дългове в системата. Това ли е принципът, който ще прилагаме в бъдеще? В крайна сметка се стига до социализация на загубите. В предложението на комисията за коефициента на задлъжнялост и неговото калибриране са включени няколко актива. И аз искам да чуя какво мислят нашите гости Имам конкретен въпрос към господин Лаборио. Какво е вашето мнение за създаването на нова категория активи? На така наречените Senior Non-Preferred Creditors. Каква е обосновката за създаването на, на този на тази нова категория? Свен Гиголд. Благодаря. Е, най-напред се радвам, че Лиза отново е тук. Е, поздравления за работата ви и един въпрос е, насочен към те. от общата ни работа знаеш, че винаги сме подкрепили двойната стратегия за намаляване на рискове и разпределението на риска. Вие казахте, че разпределението на риска не функционира. Какво трябва да предложи парламента, за да се подобри разпределението на риска. По-нататък госпожа Нуи. Благодаря ви за становището, благодаря за конкретното предложение за по-активно участие на Европа в този пакет. Ние сме съгласни с повечето от повдигнатите от вас въпроса. Затова имам два допълнителни въпроса. Първо, Смятате ли, че има нужда от допълнителна хармонизация? Вие не споменахте в областта на макроекономическия надзор. Можете ли да направите конкретни предложения на парламента? И второ, предложението на Европейската комисия, за съжаление, не е придружено от количествена оценка на въздействието. Ние не знаем дали има намаляване на риска или пък няма. Промените в насоките за втори стъп, т.е. капиталовите изисквания да се превърнат в капиталови насоки за единия механизъм за стабилност води до 125 милиарда евро от, пред, от задължителни в миналото изисквания към насоки, капиталови насоки. Това а, зас, води до повишаване на риска. Можете ли да изчислите еф, ефекта на различните мерки, предложени в пакета и на последно място на господин Енрия и госпожа Нои, можете ли вие и Европейския банков орган да направите предложение за укрепване на пропорционалността в банковия сектор? Тук има много критики и това вреди на репутацията на по-малките институции. Би било убедително, ако европейските институции представят предложение за нас като законодатели за укрепване на пропорционалността и по този начин да се повиши подкрепата за Банковия съюз, така че ние да се гордеем с него. Благодаря на всички. благодаря сега от името на Европе НСЕ. Господин Вали. Благодаря. Два бързи въпроса. Първо към господин Лаборио. Проблема за прозрачността ние обсъждаме с другите докладчици в Сянка преразглеждането на директивата за възстановяването и преструктурирането. Единият въпрос е свързан с, с способността за взимане на решение на единствения, на единия механизъм за преструктуриране. Една банка може да има системен характер и да разполага с чувствителна информация, т.е. част от информацията има информация, която не бива да става публична, за да няма паника на пазара. Но това, което ме интересува е има ли срок отвъд, който информацията вече не е чувствителна и информацията да се публикува? Може ли да се дефинира срок отвъд, който да се осигури прозрачност относно как е било взето дадено решение, да речем 6 месеца, 1 месец и така нататък? за да се насърчи необходимата прозрачност. Още един въпрос. Всички знаем много добре, че спекулацията проявява, спекулантите проявяват интерес към лошите кредити, защото в управлението на някои кризисни ситуации, които доведоха до продажбата на а, пакети с лоши кредити, стана ясно, че са били разпродадени тези пакети на много ниски цени. И след това се оказа, че цената е била много по-висока, така че може би трябва да има система, за да се следи как се управляват лошите кредити така че да не се дава възможност на спекулантите да смятат, че пазарът е твърде лесен и твърде доходоносен. В, може, има случаи, в които става дума и за обществени средства и спекулантите проявяват твърде голям интерес към управлението на лошите кредити. Благодаря сега от е, е, НС е, има думата. Добре, в такъв случай можем да кажем, че сме приключили с първия кръг от въпроси. Чухме много въпроси, доста конкретни, съответно и спрямо конкретни оратори. Ще ви напомня, че времето ни е ограничено, не е необходимо и да се отговаря на абсолютно всеки въпрос. Давам думата първо на вас. Благодаря. Предварително се извинявам, че едва ли ще успея да отговоря на всички въпроси, но ще започна с защитата на дънакоплатеца, предпазливата рекапитализация и необслужваните заеми. Тук всъщност най-важното е следното. Може да има ситуация, при която една банка или група банки да не са пред фалит, но да имат необслужвани заеми в баланса си, да не могат да обслужват клиентите добре, да имат много ниска печалба и всъщност дълго време да бъдат банки с лош резултат. В тези случаи може би е разумно да се използва някаква държавна помощ, която да ги придвижи напред но най-важното е, че това трябва да се прави при стрикни изисквания и тези изисквания се дават по възстановяването и преструктурирането на банките. Това е по директивата. Знаем, че има много строги изисквания при държавната помощ и в този случай не става дума за отклонение от директивата, а за специфично много важно обстоятелство. И по последното, което беше казано, в този пазар имаме 12 до 15 купувача в целия свят. Но Същевременно продавачите са много разпръснати и е необходимо да се мисли за нов баланс между едните и другите, по-добри цени, така че пазара да бъде по-ефикасен и ефективен. По иерархията на кредиторите ще кажа, че ние подкрепяме предложението. Всъщност, именно Служителите на ЕБО предложиха такъв подход, защото ние трябваше да се занимаем с трансгранични кризи, различни норми за подчинение. Затова и приветстваме предложението. Според нас пазарите в момента са много ликвидни и би трябвало банките наистина да ускорят адаптирането на своите структури за ликвидност. Хубаво е да има законодателен пакет тук. А за пропорционалността, да, ние сме готови да направим своите предложения. Мисля, че тук има три различни проблема. От една страна, пропорционалността, така или иначе я има в системата. Около 10% от рамката за докладване – Предложението на комисията е да се пристъпи към някакъв цифров наръчник, който да позволява на банките по-лесно да разбират какви изисквания трябва да изпълняват. Предложение, което приветстваме. На второ място се иска упростяване на товара на банките, особено при докладването. Това според нас е важно. Трябва да се мисли и за допълнителните нива, това, което се изисква и от други органи. На трето място. Има области, в които изискванията просто не са подходящи за по-малките банки с упростена структура. За ТИЛАК Както и Доминик напомни, ние предлагаме изискванията да обхванат и други системно важни институции и по отношение на подчинението, и по отношение на изискванията по стълб 1. Мисля, че трябва да спра до тук. Благодаря. Благодаря, госпожа Нуи. Защо да накоплаците не са достатъчно добре защитени по-настоящем? Защото търгуващите не, на дребно не разбират достатъчно добре, че при инвестирането банките могат парите и да бъдат загубени. Информирането тук трябва да е много по-добро. За вложителите и това, което се предлага от ЕЦБ. Няма да навлизам в подробности. Аз смятах да го засегна във въведението си, но след това го съкратих заради липсата на време. Нематериалните активи, разглеждани като капитал или ликвидност, трябва да се има предвид, че Капиталът е свързан с способността за покриване на загуби, докато обикновените нематериални активи нямат тази способност. Сега имаме постепенното навлизане на отчисленията до 2019 година – но не можем да кажем, че актива може да е способно за покриване на загуба при евентуален проблем. Доколко обществеността трябва да е информирана, ясно е, че трябва да има прозрачност в максимална степен – но не може надзорът непрекъснато да е в центъра на вниманието при всеки контакт между надзорник и съответната банка. Това би довело до по-голям риск, а не до някаква полза. В Европа ние разполагаме с МРЛ, нещо, което трябва да се приложи пропорционално, разбира се, защото имаме и по-малки банки, които не са толкова важни за цялата система. А по коефициента за ливаринч то трябва да се придържаме максимално близо до базелското определение. Всяко изключение, което се прави, всъщност намалява тежестта на този подход. Особено при някои категории банки се мисли, както знаем, за специфично третиране, например банките за развитие. Там се знае, че имаме по-нисък коефициент. По-скоро трябва да се подхожда така, а не да се изключват определени изисквания, защото това не води до прозрачност – може ли да имаме и по-голямо хармонизиране на макропруденциалните мерки? Разбира се. Както и правилно, тук националният елемент е много силно изразен, но може да се работи за по-голяма хармонизация. Изискванията по стълб 2. И преместването им към стълб 2 означава ли това, че се създава риск? По-скоро според мен имаме забавяне с тези насоки, които се дават, защото се провежда съответния разговор с банката, прави се анализ и едва след това се предприемат мерки. Пропорционалността. Разбира се, че тя е много важен елемент. Според нас трябва да се мисли не толкова за честотата на докладване, колкото за подробността, защото банките така или иначе са разработили своите ИКТ системи и Надзорният орган трябва да разполага също с максимално количество информация. Разбира се, ние можем да работим и по-интензивно. Нямам нищо против да го направим. След това при необслужваните заеми – Имайте предвид, че имаме стотици обеми на необслужвани заеми на пазара и това поставя продавачите в една привилегирована позиция. За това, както, казаха, както каза и Андрея Енрия, трябва да се мисли за Европейско сдружение за управление на активите. Това не е някаква финансова солидарност за покриване на загубите, а по-скоро поставяне на европейските институции в по-добра договаряща позиция, така че цените да се покачат. Това е и начин за извънсъдебно е, получаване на гаранцията. Знаете, че цените принципно са е, ниски, тъй като има голяма несигурност при тези необслужвани заеми и съответните гаранции. Ще спра до тук. Благодаря. Господин Лаборио. Благодаря. Към нас бяха отправени някои въпроси по предложението, съответно по кредитите, Както и Андрея посочи, за нас това предложение е до някъде независимо от останата част от пакета. Каквито и да са останалите промени, тук се въвежда едно ниво на подчинение, което е много ясно. Това е подчинение при криза, независимо от вида на кризата или схемата за преструктуриране или ликвидиране. Много е важно да имаме това ново ниво на подчинен дълг в момент на криза, колкото се може по-скоро. Това всъщност ще подобри цялостното качество при изискванията за собствен капитал и приемливи задължения. Колкото по-скоро го направим, толкова по-добре. Вече има готовност това да се случи. И пак казвам, трябва да се направи възможно най-скоро, за да няма изоставане във времето с този нов етап. По инструмента за мораториум, както вече казах, наистина предложението съдържа два различни елемента за надзора и за преструктурирането. Пет дни ако можем към това да добавим и допълнителния елемент по директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, това ще е добре. Но това е доста дълъг период за преустановяване на дейността. И при единия и другия вид мораториум възниква въпроса как инициираме втория, ако вече е започнал първия, има ли преустановяване или не. Това за сега не е ясно. Затова в началото казахме, че е добре да има мораториум за преструктуриране, който да ни даде повече време за прилагане на мерките. Не е задължително срока да е като предлагани от комисията, но при два мораториума ще трябва двата органа съответно за надзор и за преструктуриране да работят заедно. При закъсненията обхватът се оказва изключително съществен защото не се ли дефинира добре, добавената стойност от мораториума ще бъде много ниска. След това, както и преждеговорившите и във въведението си казах, че ние подкрепяме идеята, че всички банки би трябвало да разполагат с достатъчен обем от дълг, който да може да бъде възстановен. И със сигурност всички банки, които са системно важни, ще трябва да изградят това задължително ниво съгласно подхода по стълб 1 като би трябвало да има и достатъчно гъвкавост, така че ограниченията за всички тези банки да не са твърде големи. Е, разбира се, тук въпросът за веригата на подчинение е много важен. Може би качеството би могло да се подобри и на по-ниска цена. И накрая Прозрачността, както и Даниел вече каза, при преструктурирането е, ние имаме абсолютно същите проблеми. Първо имаме планиране на преструктурирането и след това етапа на схема на преструктуриране. В този момент е, ние нямаме такива случаи, по-скоро ги планираме. Е, много е важно целите по МРЛ да се оповестят веднага. Ние трябва да работим и по преходните периоди. Много е важно банките да разберат, че постепенно те трябва да изградят това ниво по МРЛ. Радваме се, че има толкова голям интерес към задлъжнилостта и съответно как тя се изчислява спрямо минималните изисквания за собствен капитал. Благодаря. Благодаря. Може би аз ще кажа няколко думи за зелените и кафявите обеми задължения. Мисля, че тук трябва да се водим от рамката, която имаме за кредитирането. Принципно, при обема на кредитните задължения, банките би трябвало да отчитат и опасностите за климата. Това е много съществен въпрос. Разбира се, този риск е дългосрочен, докато банките обикновено търсят краткосрочен подход. Не мисля, че тук ни трябва непременно регламент, но законодателите трябва да помислят. След това цифровите умения и възнаграждения, това за един швед е много важна тема, тъй като индустрията е много добре развита. Доколкото знам, по банковия регламент има някои ограничения и банките не могат лесно да наемат някои от хората от финансовите технологии. Но принципно е важно в една банка да има иновации. Проблемът е, че банките плащат повече, отколкото ние можем да платим като надзорен орган, но това е друг въпрос. Исках да говоря и за вътрешния модел и опасността от конкуренция. Тук по-скоро опасността е да не се отчете системния риск. Например, при жилищните сгради този риск е само 5%. Много е нисък. Е, имайте предвид, че в Швеция ние разчитаме и на добра социална система, норми при банкрут и така нататък. 5% е твърде ниска стойност е, за банките. Ние го имаме и като капиталови изисквания по стълб 2, най-вече като системен риск, но може би това няма да е възможно бъдеще при банковия пакет, за това трябва да се мисли за гъвкавостта. И накрая за коефициента на ливарич. На нас ни харесва, но мисля, че същевременно трябва да има и тъй наречения бекстоп. В противен случай ние само увеличаваме риска. Трябва да има капиталови изисквания и за рисковите, и за нерисковите активи. Защото и при обликациите можем да имаме риск, ако става дума за някакво стартиращо предприятие, например – така че добре е да имаме този коефициент, но не като задължително изискване, а по-скоро да се мисли за някаква гъвкавост. Благодаря. Благодаря, Лиза Ферейра. Ще се опитам да покрия няколко от въпросите. В този момент има различни нива на наличност на необслужвани кредити в системата. Нека да не забравяме, че някои от юрисдикциите, в които няма такива необслужвани кредити, това се дължи, разбира се, на системни решения в тези юрисдикции преди 2013 година. Сега има различни нива в рамките на един и същи пазар. Някои системи са изчистени преди 2013 и преди BRRD нямаше а, такива решения. Сега при изчистването на необслужваните кредити има инструменти, които се използват. Говорим а, за неравнопоставеност в рамките на системата и а, това води до намаляване на доходността на печалбите в някои юрисдикции. Що се отнася до МРЛ, ако искате а, да оздравите една банка, трябва да има възможност тя да се капитализира със собствени средства, но от друга страна доходността на банката в този период, ако е много ниска, говорим и за високо ниво на обслужвани кредити в счетоводния баланс и тогава средствата, с които банката може сама да се рекапитализира, ще са много скъпи. Има някои банки, които могат да си го позволят и има такива, които просто ще бъдат сринати с земята, защото не са подготвени за нещо такова. Това са последици, с които трябва да се занимаем. В тази връзка преходния период и пропорционалността са нещо много важно подчертавам и това, което беше казано от Доминик. Що се отнася до въпросът зададен от Свен? Свен, за мен е удоволствие да бъда тук отново с теб. Пакета за банковия съюз не предвижда почти споделяне на риска, само контрол на риска. Споделянето е на нивото на контрол на надзора, на нивото на оздравяването, но нямаме механизъм за стабилизиране. Това е, разбира се, една среда, която съдържа в себе си висок риск. Най-важните банки са тези, които се възприемат от гражданите като най-традиционните, най-стабилните и с най-низко ниво на риск. Има някои банки, които не са обхванати от специалните режими и тези банки съдържат в себе си риска да се капитализират сами със собствени средства. Има обаче определени активи, които не могат да се използват за рекапитализиране на банката. Говорим тук за е, влоговете и за е, първостепенните дългове. Букърт спомена някои от целите, които целят е, защита на вложителите. Има и альтернативни мерки. Ние следим някои от тях. Целта е да се стабилизира системата и понякога трябва да се окаже подкрепа на някои инвеститори, вложители, които не са платили, е, за да се за да им се окаже подкрепа в такива случаи и тук по този начин се покачва риска в, в системата. В този пакет е включено всичко. Нови правила, държавната помощ, правилата от 2013, BRRD, изискванията от страна на надзорниците за повече капитал, за това, че трябва да има средства за рекапитализация в рамките на самата банка и така нататък. Има различни въздействия, които трябва да бъдат взети предвид, за да може да се усъвършенства системата и да се предвиди поле за действие за цялата система, за да може да се развива стъпка по стъпка. Благодаря на всички, които взеха участие в а, първата част от нашето изслушване не ни остана време за спонтанни изказвания и да се надяваме, че вие сте отговорили на повечето въпроси, зададени от членовете на ЕКО. втората част на изслушването ни ще представи гледната точка на участниците, на заинтересованите страни. първо има думата Каро Петър Шакман Фалис член на изпълнителния съвет на Асоциацията на германските спестовни банки. Имате думата. Добър ден, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа. Благодаря за тази възможност, която ми давате да взема отношение по новия пакет, свързан с банковото законодателство. Много е важно този пакет да бъде приключен. Необходимо е да бъде приключен, защото имаме нужда от законодателна пауза, в която ще се види какво е въздействието на досегашното законодателство. То ще, бъ... ще, мож... ще може да бъде оценено и а, устарялото законодателство трябва да бъде обновено. Комисията в своя пакет посочи много важни елементи, свързани с адаптиране на, на текста. Предвижат се преходни периоди, свързани с коефициента на Ливарича. Това е важно за европейската економика, а именно да се предвидят кредити за МСП в размер на 1,5 милиона евро не е необходимо да се засилва сложността на законодателството, що се отнася до ръка и дъка и има много системно важни банки, които трябва да се придържат към допълнителни разпоредби. В Германия има фонд, който трябва да а, предоставя допълнителни а, средства. За, що се отнася до а, риска на пазара, там разпореж, разпоредбите също са много сложни. Има банки, които са по-бедни и а, съдържа в себе си по-висок риск. Трябва наистина да се реализират предложенията, свързани с пропорционалното регулиране. Европейският законодател посредством Базел 3 от януари 2013 година е обхванал 8000 е, 8000 институти. Този подход, който се отнася до всички, не е най-удачния. През 2016 година 64 разпоредби трябваше да бъдат изпълнени от съответните институти. Това доведе до бюрократично прегряване. Има и по-бедни банкови институции и те се затрудняват с административния товар, за разлика от други, които разполагат, с повече капацитет. Трябва тези институт, банкови институции, които зашли по-малък риск, да бъдат облегчавани. Трябва да има пропорционално банково регулиране в Европа. Това все още не е постигнато. С това ние предлагаме всички институции, които не съдържа в себе си а, е, риск, да бъдат а, е, облегчени от някои изисквания. Има а, е, дефиниция за това кои институции да бъдат включени, кои не. Искам да подчертая, че а, когато говорим за административен товар, тук не обхващаме изцяло изискванията за капитализирането. В цяла Европа трябва да кажем, че се прилагат разпоредбите от Базел. Но не всички правила са възприяти едно към едно, като тези за ам, пазарния риск при възстановяването на банките, оздравяването на, тек, на банките се предвиждат различни ам, мерки и това, което представих сега е в много кратки штрихи. Може би ако някой ме е попита от депутатите, ще обясня по-подробно. Всички финансови институции трябва да останат конкурентоспособни. Има и ам, разпоредби, свързани с BRRD ам, и а, с SSM. Малките институции, които са обхванати от процедурата за неплатежоспособност трябва също да се придържат към изискваните за капитализиране. МРЕЛ и ТИЛАК обаче не са изрично необходими и за тях. Това не отговаря просто на практиките в реалността. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор е Фредерик Одеа. Вие знаете, че той е главен изпълн из, главен изпълнителен директор на Societe Женерал и председател на Европейската банкова федерация. Имате думата. Yes, dear chairman, uh... Господин председател, уважаеми депутати, искам само да кажа, че говоря в качеството си на председател на Европейската банкова федерация, а не като главен изпълнителен директор на Societe Женерал ще очертая четири елемента отвъд техническите сложности на този пакет. Най-напред необходимостта от условия на равнопоставеност и международна съпоставимост и има разпокъсаност на регулаторната ситуация. Това не, е особено, това не означава, че като европейци трябва, не трябва да търсим международни споразумения, но не бива да допускаме Европа да налага а, предложения, които, а, не, които са в допълнение към вече съществуващи мисля, че ние това, че ние трябва да, да приложим този опит а, и към единната нормативна уредба. Ние се намираме в объркана ситуация, очакване на отвояване на разходите предложението на Европейската комисия се основава на предвижданията на база за 40% увеличение. Някои дори смятат, че това увеличение ще бъде 80%. В момента ние трябва да мислим стратегически е, за посоката на капиталовите пазари в Европа в светлината на Брексит. На този фон ние смятаме, че трябва да се отложат дискусията, докато няма яснота на глобално ниво. Второ, Банковият съюз и пруденциалната реалност. Както знаете, европейските банки все още не могат да използват възможностите на интегрирания банков сектор. Европейските банки трябва да спазват допълнително изисквания критериите за изисквания за ликвидност са разширени, но има изискване за 50% обезпечение за собствени средства. Това не предполага полза от капиталовия пазар. Еврозоната е нашият вътрешен пазар. Трети въпрос – ускорената процедура и иерархия на кредиторите. Комисията смята, че, това, че предложението за иерархия на кредиторите трябва да се ускори. Европейската банкова федерация подкрепя въвеждането на схема за пасиви, чието условия за допустимо се приемат. Стандарт 9. Тук трябва да има баланс между пруденциалните разпоредби в предложенията. Изпълнение, Срока за въвеждане на счетоводните стандарти предполага а, ускорена процедура. На четвърто място растеж е, на мерки за растеж. Пакета съдържа разпоредби в, за подкрепа на кредитната дейност. Надявам се, че ще одобрите предложението на комисията е, в подкрепа на инвестицията в инфраструктура. Повечето проекти в областта на транспорта, болници, е, възобновяеми енергийни източници се финансират от банките. Банките подпомагат цифровизацията. Банките трябва да инвестират в софтуер, за да останат конкурентоспособни. и Инвестициите в софтуер в Европа а, нямат същите облегчения, както в САЩ. В заключение, искам да повторя казаното от заместник-председателя Домбровски. Европа трябва да надгражда върху глобалните стандарти, но трябва да обърне внимание на спецификата на банковия сектор. Това е много важно, за да е, не се наруши, разруши конкурентоспособността на европейските банки. Трябва да се постигне баланс, за да се е, финансира банко, да се финансира реалната економика. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Ще положим максимални усилия за ускорена процедура за разпоредбите в директивата и регламента за капиталови изисквания. Най-сетне Андреас Тихел Андреас Страйхъл от групата Ерсте. За мен е чест, че съм тук като представител на банкова група, която е по периферията на Европа. Винаги е чест да се срещнем с големите от Франция и Германия. Беше ми даден дълъг списък от въпроси, които трябва да повдигна пред вас по отношение на различните разпоредби за допустимите пасиви, ТИЛАК, имайки предвид, че сме най-голямата банкова група в Румъния, Словакия, ние всяка от тези страни в европейските страни, но там има различни надзорни органи и от време на време имам удоволствието да се видя с някои от клиентите си и у нези, благодарение на които съществуваме. Това разбира се не се случва много често, тъй като отделя много време на разговори с политици и представители на регулаторни органи. Няма да чета подготвеното слово. Само ще ви кажа, че това, което правите е чудесно, но довършете го. Аз ще приема всичко, което решите, но направете го и не го промените през следващите 10 години, умолявам ви. Това е единственото, единствената ми молба. Имам и една друга молба. Моля ви, анализирайте това, което сте направили. Регулаторите, политиците и банките в Европа трябва да се, всички трябва да се замислят. Дали това, което се прави, обслужва обща ни цела. именно създаване на благоденствие за всички в Европа. Възоснова на своя опит мога да, кож, да кажа, че а, е, ние работим в район, в който получават заплата от максимум 300-400 евро на месец. Много ни е трудно да помогнем за създаване на благоденствие в региона. Отчасти виновни сме ние, отчасти виновни сте вие политиците и отчасти вие регулаторите. Никак не ни помагате да създаваме благодействие. Всички говорим за кредитирането. До мен е една госпожа, която работи в областта на социалните банкови дейности. Едно от, една от непредвидените последици е, че унищожаваме социалното банково дело. Аз не мога да дам кредит на човек, който няма обезпечение и който няма гарант. За съжаление, нямаме альтернативни инструменти за тези хора, защото тези фондове за рисков капитал са нищо ние имаме нужда от милиарди и милиарди, за да можем да помогнем на унеси, които не могат да предложат нищо, освен своя труд, сърце и вяра в бъдещето. А това не е основа, на която можем да отпуснем кредит. Ако не промените това, Европа ще бъде в неблагоприятно положение спрямо от други страни. Защо? Защото Европа е ориентирана към дълга. И има две страни в Европа, които имат някакъв капитал в пазар. Швейцария, която никога не е била в Европейския съюз и Великобритания, която напуска. Всичко останало е не е толкова важно. Има малко в Германия, Испания, Швеция, в моята страна няма капитал в пазар и няма да има капитал в пазар през следващите 50 години. Кой смятате, че ще финансира социалните предприятия, новите предприятия? Няма капитал в пазар, няма частни инвеститори и банките изпитват все повече трудности. Това е като кредити от към кредитирането. Сега, по отношение на създаването на богатство за бедните. Унези, които печелят до хиляда. Политиците и банките отнемаме от едно поколение възможността да печелят пари без риск. Ще ви покажа диаграма и ако съм постигнал нещо с нея, ще се радвам. Не разбирате колко е драматична промяната през тези години. Ние лишихме е, средната класа е, в е, Германия, Австрия, Чехия, пари, пари, които те печелят от работата си, ако инвестираш в германски, австрийски, чешки ценни книжа, губиш. Не можеш вече да инвестираш. Не можеш да реализираш малко печалба, защото сме в период, в който инфлацията е по-висока от възвръщаемостта. Всички ние носим отговорност. И сме в момент, и сега расте едно поколение, което ще има съвсем различна представа за стоеността на, за стойността на парите, отколкото нас. Получаваш пари, ако имаш обезпечение. И ако си достатъчно богат, за да поемеш риск, не можеш да реализираш печалба. Това е огромна промяна – това за мен е много по-важно, отколкото Тила, Кемрел и всичко останало. Благодаря ви. Сега Сабин Тимерс Йемен, главен изпълнителен директ, главен директор по риска в Триодост. Благодаря за поканата. Оценим работата, която се върши за на укрепване на банките. Съгласна съм със своя колега, че трябва да се приключи законодателния пакет. Ние сме устойчива банка. Ние сме Европейска банка, работим в 6 страни, работим в областта на инвестиционното управление. 30 милиарда активи, обслужваме 600 клиенти, това са клиентите, с които работим всеки ден, използваме е, влоговете на своите клиенти, за да инвестираме в устойчиви е, дейности, в е, зелени проекти. През последните 20 години никой не бе по-малко от 30,8. Искаме да имаме положително въздействие и да помогнем за разработването на економика, която е социална, интелигентна и устойчива. Триодос приветства предложението на комисията, особено по отношение на въпросите, които са важни за обществото. Инфраструктурата, която обслужва гражданите и МСП. Оценяваме и вниманието към пропорционалността. Рисковото управление на устойчивата инфраструктура – ние изразяваме своята подкрепа, защото ние смятаме, че трябва да се оценява риска в съответствие с предложението. Само, че ние включваме и някои социални екологични съображения. И като прилагаме по-стрикни критерии към управлението на риска, мога да намаля, мога да обоснова намаляването на рисковото тегло. Ние сме много близко до своите клиенти, затова нашите МСП не са толкова чувствителни към глобалните сътресения. Предприемачите се грижат, които се грижат за планетата, се грижат и за рентабилността на своя бизнес. Това наблюдение обос... оправдава намаляването на рисковото тегло в нашия портфел – за да гарантираме извършването на кредитирането по устойчив начин, могат да се приемат критерии, както в инфраструктурата, но да се адаптират към ситуацията на МСП. По отношение на пропорционалността, искам да подчертая, че пропорционалността не може да бъде за сметка на предпазливостта. Всички банки трябва да спазват критерии като платежоспособност, управление, фирмено управление. И аз знам, че Знам, че ЕЦБ е наясно с необходимостта от пропорционалността. За нас би било полезно, ако това да бъде експлицитно в диалога с надзора защото трябва да се избягва а, системния риск и ние трябва да се организираме по различен начин в сравнение с големите банки, освен надзорния диалог, диалог между самите надзорници може да помогне на банките, защото понякога има различни начини на изпълнение в страни, в които работим. Друг аспект на пропорционалността е конкуренцията между различните видове банки. Малките банки са в неблагоприятно положение. За, един, епок... за едно ипотечно портфолио а, рисковата тежест е много по-висока. Може да се замислим дали доброто управление на риска трябва да се включи в стандартизирания подход. В заключение смятаме, че малките социални банки могат да бъдат конкурентни и устойчиви. Благодаря, казва председателят. Благодаря и за разумните предложения за ипотеките. Кристиан Штифмюлер от Finance Watch. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, че поканихте Finance Watch. Ние приветстваме факта, че в пакета се включват важни международни стандарти но искам да обърна внимание на някои проблеми. Е, въпреки напредъка, не можем да кажем, че капитала в банките наистина е възстановен до едни сигурни нива. Все още имаме доста необслужвани заеми, които трябва да се поемат. Поради тези и други причини, европейските банки не са достатъчно добре капитализирани в сравнение с други развити економики. На второ място, регулирането не забавя економиката. Всъщност, е, не мога да кажа, че отпускането на кредити сега е водещ приоритет. Наистина има известен недостиг на кредити, които са свързани с необслужваните заеми по-скоро, а не регулирането но добре капитализираните банки се финансират при по-привилегировани условия, докато ние искаме да се водим от реалната економика. На трето място, проблемът с банки, твърде големи за да се провалят, все още не е решен. Десет години след последната криза, гражданите все още плащат сметка от десетки милиони, за да спасят банките – би трябвало преструктурирането да се направи съгласно целта. Би трябвало системно важните банки да могат да бъдат преструктурирани. Трябва да сме сигурни, че европейския банков сектор отново ще бъде печеливш и устойчив, без същевременно да губи своята конкурентоспособност или разнообразие. Банките трябва да се конкурират чрез своите активи, чрез по-добри продукти, услуги и отпускане на кредити. Finance Watch има своите препоръки по всички тези точки. А сега за самото предложение. За нас проблематично е изпълнението от страна на банковия пазар. Според нас целта не бива да бъде да се приемат по-малко подробни данни, по-скоро трябва да се упростят някои правила. Ние приветстваме предложението за хармонизиран инструмент за съответствието, но искаме да има повече амбициозност при докладването и да се прилага принципа само веднъж. Също трябва да се разработят европейски матрици за докладването. Смятаме, че определението за по-малки институции също трябва да се диференцира възоснова на качеството и количеството, като се имат предвид режимите на SII – трябва да се разгледа самия бизнес модел на институцията и рисковия портфейл. Трябва да се обсъди по-подробно и режима по стълб 2, включително и насоките. Е, знаете, че през 2016 година вече бяха направени такива анализи. Но капиталовите изисквания с замах изведнъж бяха намалени с 23% и това беше поставяне на останалите пред свършен факт. Би трябвало да се мисли за един обхватен анализ на оценка на въздействието, преди да се правят такива обхватни промени. Също така има и промени в пруденциалния режим. Заличава се член 103, без всъщност да е направен подробния анализ. При макропруденциалната рамка ние наистина подкрепяме внимателен подход. Не бива да оставят бели места. Затова искаме да се забавят или отложат измененията по раздел 4, глава 7 на директивата за капиталовите изисквания. И накрая задължителният коефициент на ливарич. Трябва да се има предвид, че коефициент от 3% отговаря на минимума при рисковото претегляне съгласно от 3. Необходим е по-висок коефициент. Въвеждането на рамката на ТИЛАК е важно, за да може да се извърши преструктуриране, но и най-добрата рамка за преструктуриране може да се окаже безполезна. Ние бихме искали да се разгледа отново инструмента за предпазлива рекапитализация. Според нас не бива да се отклоняваме от стандартите на Базел 3 и ЕЦБ. Трябва да се мисли за дългосрочната устойчивост и конкурентоспособност на европейските банки. Според нас европейския банков сектор все още не може а, да оцелее при големи отстъпки от задължителните изисквания. Прекъсва председателят при режима на преструктуриране трябва да сме сигурни, че изискванията могат да се прилагат така, че да гарантират възстановяването на европейската банкова система. Много благодаря и сега можем да пристъпим към изказванията на нашите членове. Първият е господин Карас за 3 минути. Господин председател, уважаеми дами и господа, първо искам да благодаря на всички а, гости и всички оратори, че са тук а, сред нас и за това, че представиха своите различни гледни точки. Изказванията, които чухме, ни показват колко е важно надзорните разпоредби, свързани с оздравяването на банки, да бъдат обединени. Не всеки може да работи сам за себе си. Както и господин Трайхъл каза, не трябва да създаваме законодателство, което не стига до пазара и, и е контрапродуктивно за заинтересованите страни. Това, което обсъждаме тук, е, че е, само пропорционалността не е решение и че другите решения сами по себе си не значат нищо. И така, Връщаме се на въпроса. Къде са слабостите е, в досегашното законодателство? Какво може да се промени в настоящата оценка, за да се създадат по-добри рамкови условия? И по какъв начин може да действаме като коректив? по отношение на предложението на комисията. На следващо място, нещо, което беше споменато. дали общественото развитие е взето предвид? Дали банковата дейност е достатъчно ом, застъпена в регламентирането на банковата система. Дали всичко това е взето предвид в банковото законодателство и ако не, какво трябва да се направи? За пропорционалността няма дефиниция. И въпросът за задълженията за докладване и отчетност, да, добре, те те са важни, но задълженията за докладване при едни а, не са същите както при други. Може да се стигне до припокриване и дублиране на усилията. На следващо място а, бяха споменати а, критериите за по- сложно съставените банкови институти, по какъв начин можем предварително да очертаем слабите страни и да ги отстраним при изготвянето на законодателството за оздравяването на банките. Трябва да има и е, ясно заложени рамки за докладването. Благодаря от името на ЕСИТ Петро Силвър Перейра. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на нашите гости за техните изказвания. Тъй като няма време, ще поставя пряко въпросите си. Първо, по дискреционните правомощия. Не стана дума за това тази сутрин, може би защото знаем какъв ще е отговора, но сега при нас са заинтересованите групи и за това искам да ги попитам. Смятат ли те, че заложеното ниво е твърде голямо? Трябва ли да се следва подхода само на насоките Има ли достатъчно гъс, гъвкавост? И на второ място пропорционалността. Тук има напредък. Административното бреме вече се отчита, все още се води дебат за честотата на докладване, подробността, инструментите за упростяване, изискванията при докладването – но при самото преструктуриране и калибрирането на тези изисквания трябва ли да въведем разграничения, за да отразим и условията при малките банки или спецификата на някои банки, които не емитират дълг бих искал да ви чуя и по тази тема. И накрая този нов тип привилегирован дълг, ние вече сме водили дебат по бързата права, но искам да ви попитам следното. Не смятате ли, че като се създава този вид дълг, се уронва принципа за изискванията, на които са подложени всички видове задлъжнялост? Или, според вас, този нов вид дълг ще улесни, вместо да ограничи инструмента за възстановяване. Благодаря, господин Ашли Фокс. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите гости за техните изказвания. Направи ми впечатление казаното от господин Тайхъл и това, за което той призова да настъпи известно законодателно успокоение. Мисля, че наистина трябва да се запитаме, защо всъщност банките не се представят толкова добре, след като непрекъснато променяме изискванията към тях. Аз го подкрепям. Трябва да има известно успокоение. И накрая няколко технически въпроси. Имаме член 44F на река и като четем текста, оставяме с впечатлението, че повечето, повечето обезпечени облигации не могат да се разглеждат като независими активи. Това може да доведе до разминаване между ипотеките от една страна, там имаме около 20 годишни периоди и пазара при тези облигации имаме около 10 годишен период. Това ще доведе до тъй наречения ефект на пропаста. Ще трябва да се чака за наличното финансиране, а обезпечените облигации в някои случаи – ще се извъртяват за 6 месеца или една година. Следователно, тук имаме разминаване при падежа на тези обезпечени облигации. Смятате ли вие, че е необходимо да се мисли за обезпечени облигации с високо качество, които да отговарят на изискванията за независими активи и пасиви, така че да няма такова разминаване. Какви са според вас приложимите мерки, за да се смекчи този ефект на пропаста? Благодаря. Благодаря ви, господин Вегас. Благодаря ви. Аз мисля, че мога да отговоря накратко на господин Андреас. Ясно е, че ние трябва да се занимаваме с последиците от финансовата криза, не бива да се позволяват спекулации, които излязоха скъпо на дънакоплаците. Те покриха милиарди евро и това превърна държавите членки в огромни длъжници, влуши живота на нашите граждани, на работниците и служителите. Затова и се притеснявам, като чувам сега, че всъщност ние сме виновниците. че ние също ще трябва да платим със своите спестявания. Просто не вярвам на ушите си. Има и още нещо, което трябва да се поясни. Непривилегирования дълг. Защо имаме тази привилегия при починения дълг? Как ще работим? с банковите клонове? Как ще се решат проблемите на потенциалните клиенти? Тук не бива да има а, забуване. Напротив, всичко трябва да бъде максимално прозрачно. Към господин Одея също имам въпрос по финализирането на базовското споразумение. Да предположим, че Базелското споразумение ще постави Европейската банкова система в по-лоша позиция, отколкото американската. Интересуваме как ще бъде засегнат европейския пазар в този случай. Съществува ли опасността тук да нахлуят и да ни залеят американските банки? Друг въпрос, който имаме към представителите на Finance Watch – Чували сме за превентивната рекапитализация. Искам да разбера вашето мнение за нея. Също така ме интересува мнението ви за промените по стълб 2 и макропруденциалното регулиране. Благодаря много и на представителката на Erste Group Bank. Ясно е, че ние искаме да подкрепяме компаниите със среден размер, но аз се питам как може рискът да бъде управляван така че същевременно да се изпълнят и всички стандарти по законодателството. Благодаря, Свен Гиголд. Благодаря, господин председател. Първо искам да попитам Триодос дали има предложения в рамките на ДКИ и РКИ, как може да сме сигурни, че рисковете за климата са по-добре отразени. Това беше въпрос при предишния кръг, зададен и от колегата Перваш Берез. След това обръщам се към вас, господин Трайхел. Вие говорихте за последиците при социалните заеми, това, което описахте, е наистина тревожно. Интересуваме какви промени желаете да видите, така че да се избегнат нежелателните последици, които описахте. И накрая не мога да се въздържа да не направя следния коментар. В това, което казахте, има противоречие. Първо казахте, не дайте нищо да променяте и след това описахте всичко, което трябва да се промени. Тук липсва последователност. Но, разбира се, аз не твърдя, че винаги сме прави. Ние приветстваме конкретните предложения за това как режимът да се затегне и как да се постигат резултати без компромиса за стабилността. Накрая – Вие говорите е, за възвръщаемост без риск, но това в пазарната економика не съществува. Е, защото би означавало да спечелите нещо без да вложите усилия, без да поемате риск – Знам, разбира се, че маржовете са драматични за финансовата индустрия, но това е нормално при една пазарна економика, основана на капитала. И накрая към господин Шакман Фалис. Бихте ли обяснили какво е определението за допустимост при малките банки? Вие казахте, че тези институции са малки, ниско рискови, но доколкото разбирам, вие включвате и малки институции с по-висок риск, така че не разбрах какво точно описахте. И накрая бихте ли ни описали кои са всички промени, които искате да видите с цел пропорционалност? Благодаря ви. Не виждам да има колеги от останалите групи. Спонтанните изказвания. Имате по две минути. Ще, ще съм кратък. Искам да се спра на сроковете за докладването много данни трябва да бъдат предоставяни. Винаги сходни, дати, е, сходни данни, но никога еднакви данни. Говорим тук за нещо, което трябва да се 5-6 пъти. Как може да се противодейства на това? Госпожо Нуи, аз не оставам с впечатление, че ам, няма какво да се промени не е точно обратното. Всички се надяват да могат да предоставят данните си наведнъж и всеки да си взема от тях каквото му е необходимо в зависимост от областта, с която се занимава. Господин Хокмар, благодаря. Искам да се върна на въпроса, свързана с опита на изпълнението на директивата за оздравяването на банките. Има някои коментари които бяха направени, свързани с разпределянето на правомощията между надзорниците и органите за оздравяването на банките. Някои взимат предвид МРЕЛ, други взимат предвид капиталовите изисквания. Думата холистичен беше използвана в едно от, от едно от изказванията. Говорим тук за различни гледни точки и може би точно тук се крие проблемът, който обсъдихме по-рано. Ще е добре да чуем и вашите коментари. Дали това е добър начин да, да има разпределяне на отговорностите? аз се опасявам, че, например, съществува риск за банки, които с голям капитал да бъдат наказани да имат по-високи МРЕЛ, само защото се разглеждат от друга а, гледна точка. Благодаря ви. Няма да са минимални промените в законодателството. Да, въпросът е важен. Благодаря, господин председателю. Нямам други, кои, други искания за взимане на думата. Затова ще помоля нашите оратори да отговорят в същия ред. Господин Шакман ще започна и след това ще дам думата на Фредерик, тъй като е председател на Банковата асоциация в Европа. Ще се спра на последния въпрос. Да, съществува проблем и съществува въпросът свързан с неясното разделение между оздравяването и надзора и дейностите свързани с тях. Виждаме, че някои от дейностите се припокриват. Няма ясно разделение на правомощията между европейските органи, що се отнася до макро-микронадзора и а, оздравяването. Не искам да предлагам нищо, но тъй като това беше предложено. Смятам, че ЕБО трябва да се фокусира върху стандартизирането. Органът има много важна роля в уеднаквяването на изискванията за докладването, защото отнася до микро-макронадзора и оздравяването на банките. Трябва да има желони свързани с практиките – в тази област. Трябва е, да има оперативен надзор и законодателна дейност, да се прави ясно разграничение между тях. В момента то не съществува. До известна степен банковия пакет има за цел да раздуе още повече дейността на надзорни, надзорните а, органи и тези отговарящи за оздравяването. Но ние искаме да има упростяване на това да се заложи. Наистина е объркващо когато всичките операции са фокусирани в 6 страни в, в Европейския съюз, а има 10 надзорници. Има и други местни надзорни органи, които също упражняват своята дейност. Аз искам да има само един надзорен орган и само един съвет за оздравяване на банките или два органа или три, но не повече, моля ви. Thank you. That's... Благодаря. Ето защо ам, искаме да създадем този банков съюз. Ами прекалено много го създавате този банков съюз вече 8 години. Моля ви, а, нека да стане другата година. Ами ние всъщност сме много бързи. Ако а, избързаме седем единен надзорен механизъм, някои неща ще липсват, както видяхте до сега, господин Шахман Фарс. Благодаря. Ще се спра на въпросите, свързани с прилагането на пропорционалността в европейски мащаб, що се отнася до законодателството. Оперативната тежест е свързана с докладването. В Германия има проучване и докладването отнема 60-70% от времето на банковите служители. Изпълнението на новото законодателство обхваща 100 човеко дни на години. По този начин се възпрепятства дейността на малките банкови институции в Европа. Трябва да се попитаме за какво се използва тази информация. Тя се използва за надзора върху финансовите институции. 99% от информацията за собствените средства се състои от 8% от докладваните данни. Тоест, имаме нужда само тези 8, 10 или 15% от данните, за да можем да получим нужната информация. На следващо място конкретни облегчения за банковите институции, които са по-малки. Първо, разпоредбите за разкриване на информацията. Има институти, които не са свързани с пазарите, нямат нужда а, да изпълняват това задължение за опубликуване на информацията си. За малките и средните институции нямаме нужда от тези разпоредби за възнагражденията. А, има така или иначе малки надзорни съвети, управителни съвети в тези институции няма нужда от допълнително отъжняване и представителство на а, други органи в надзорните съвети да има последваща проверка, а не екс-анте, която съществува в момента. Относно планирането на оздравяването и санирането има нужда от пропорционалност и за малките институции няма нужда от МРЕЛ, тъй като а, е, те се оздравяват съгласно националните разпоредби. Ам, докладването вече го споменах и малките институции, които не представляват риск да бъдат облегчени от Базел, да бъдат освободени от Базел, тъй като така или иначе в Европа се прилагат еднакви правила финансовата стабилност на пазара няма да се разклати точно обратно. Реалната економика ще може да подобри начина по който предоставя заеми и кредитиране. Господин Одия, ще се спра на някои от темите, които бяха повдигнати относно пропорционалността Искам да кажа, че ние сме банка, която подлежи на надзор от е, страна на единния механизъм. Има някои банки, които директно се надзирават от посредством механизма за единия механизъм за надзор. Пропорционалността е нещо важно, но тук не се опира само до размера. Трябва да кажем, че има много проблеми, а, които са наследство от миналото. На следващо място а, непривилегирования дълг. Има законодателство, което предвижда тези нови финансови инструменти не трябва да се продава директно на третите страни, а това да става посредством посредници. Това е едната идея. Нещата се предвиждат плавно и искаме да има нови, нови инструменти, които да надградят съществуващите. Зададохме въпрос, свързан с Базел. Мога да се спре на моделите също така. Относно Базел, води се дебат за Базел 4 потенциалното преразглеждане на това, което вече се разглежда. Бяхме обоспокоени, че същите правила се прилагат в много различни системи в финансовия сектор. Има много различни последици. Сега, да вземем ипотеките. Те засягат всички, и малките, и големите банки а, отпускат ипотеки. Знаете, че има два начина по които могат да се изпомпат средства от счетоводните баланси. Същото правило се прилага обаче за различни системи и тогава по принцип въздействието на не е едно и също. Правилата са много важни в банковата среда. Защото банките са основните доставчици на средства за економиката. Нещо беше наречено тук като специфично финансиране. В началото на предложението стои финансирането на посредством гарантиране на а, кредита. Капиталът обаче, който отпуска от банката, трябва да бъде умножен по 9 от съответното предприятие, съответното предприятие и тогава, когато говорим за кредит с гаранции, става ясно, че той е ам, свързан с повече разходи, отколкото кредита, който се предоставя директно. Базел 4, да, той ще има важни последици, ако се прилага както трябва. По-добре да няма никакво споразумение, отколкото да има лошо споразумение. И така, относно моделите. Какви са моделите? Прави се е, опит по ефективен начин да се оцени риска, като се вземе предвид миналия опит, е, какви загуби са претърпяни по време на този цикъл и след това да се изчисли капиталът за напред. Ние подкрепяме тази напреднала методология Искам да спомена и, че единния механизъм за надзор ще хармонизира тези модели в допълнение, ще ги уеднакви, но ние подкрепяме тази напреднала методология. Нещо друго, свързано с въпрос на господин Кац, нямам отговор на този въпрос, но в този текст се отива отвъд този въпрос, който също е важен. Трябва да се преразгледат много неща за коефициента на леварича и така нататък, отделните технически подробности, така че да има смисъл да се оцени и риска и ликвидността. Трябва да видим колко сложна е системата от правила, да се види е, какъв е коефициента на капитала на ливарич и така нататък. Понякога е трудно да се постигне баланс, но трябва да има последователно, що се отнася до риска и е, мажоритарното управление. Е, госпожа Янсен. Два въпроса ще засегна. Един е свързан с начина по който ни кредитираме и как постигаме пропорционалността. Ние работим с МПС и получаваме заявление, което съдържа критериите за кредитирането. Тези критерии са тристранни по своя характер. Първо, проверяваме дали предприемача разбира бизнеса си, дали наистина вярва в своята идея, дали ще стане оперативна тя. На второ място, винаги взимаме предвид дали хората подкрепят тази идея на предприемача, дали има социално-екологични промени, свързани с тази идея и дали наистина са приложими към ситуация, в която той се намира. На следващо място, дали той може да осъществи тази идея, дали разполага с всички подробности и може да отбележи печалба. Започваме с тези три критерии за кредитиране и те трябва да са свързани с нещо, което е важно за обществото. И само когато са изпълнени тези критерии, ние започваме с оценката на риска с качествените и количествените мерки и разбира се, колкото оценката е по-добра, толкова изискванията за капитала са по-низки, защото нивото на несигурност е ниско. Това е начинът по който ние подхождаме към МСП. На следващо място, когато говорим за пропорционалност, тя е свързана с редица показатели. Предизвикателството за по-малките банки е голямо, защото служителите са по-малко, а те трябва да се справят с много задачи. Има разлика, ако когато можем да водим диалог с компетентните органи и по какъв начин те прилагат тази пропорционалност, за да бъде по-ясно изразена тя. Говорим за нещо, което е свързано с работата, която се върши съвместно. И това може да бъде включено и към ДКИ. Нещо, което е от полза за нас е да има навременно докладване, проверки на място и така нататък. Да, но ще е от помощ, ако те бъдат предварително планирани. На следващо място въвеждането на, на законодателни разпоредби, свързани не изцяло с капитала, защото пропорционалността не е свързана само с надзора, ами ако е възможно и по-малко данни да се изискват. Ще от полза за нас, ако докладваме за един коефициент – който се отнася директно до бизнеса. В офиса ние имаме двама души, които се занимават с Базел и те имат на разположение един или два дни. Това са тясно специализирани хора и знаят много по въпроса, но за тях е непосилно а, да се занимаят с тези хиляди страници от законодателство, свързани с мерките за изпълнението. За нас а, да намерим начин да прилагаме пропорционалността в това множество от законодателни актове ще е от полза. Господин Стив Мюлер имаше няколко въпроси, свързани с мен, за предпазливата рекапитализация и каква е моята гледна точка. Ние смятаме, че не трябва да има клаузи за избягване и те да са изрично заложени, защото те ще противоречат на целите в директивата за възстановяването. Имаме рамка за МРЛ. Тя е създадена, за да се гарантира, че загубите ще бъдат поети, погълнати ефективно от тези кредитори, които са най-добре подготвени за това. Има и професионални институции, които се занимават с това инструментите за собствената рекапитализация и така нататък. Те са на лице, но не винаги могат да оценят риска. Има проблем с неправилното продаване. Това също трябва да бъде взето предвид. Инвеститорите на дребно трябва да бъдат защитени. Има някои инструменти за, за собствена рекапитализация, са свързани с 8.1, както и с, ам, ам, с така наречените кокобонц. На следващо място макро и микропруденциалната рамка. Ние сме съгласни, че макропруденциалните стандарти трябва да бъдат отчетени по по-хармонизиран начин, но е, имаме опасения свързани е, с, потенциалните опасности. Надзорните органи вече се занимават с, микропроденциалния микропруденциалния надзор, що се отнася до насоките по втория стълб. И сега законодателното предложение включва много строги ограничения за свободата на надзорните органи. В същото време на микропруденциално ниво има е, скорошно проучване, преди няколко седмици е публикувано. Прилагането на режима за микропруденциалния за макропруденциалния е, надзор е на лице. Има такава рамка на европейско ниво, която се създава в момента. И микро и макропруденциалния надзор и рамките свързани с тях и а, правилата по втория стълб очертават по какъв начин а, регулаторните органи трябва да ги използват и да ги отчитат по хармонизиран и уеднаквен начин. На следващо място, относно пропорционалността. Ние сме съгласни с това, което беше казано за докладването. Ем, може да се намали товара, но ние се противопоставяме на това, пропорционалността да доведе до ем, отслабване на пруденциалния надзор. Относно МРЕЛ, е, това е включено в режима за възстановяването и изравяването на банките. Калибрирането на МРЕЛ се извършва съгласно на директивата за възстановяване и изравяване на банките. И това е свързано и с плановете за оздравяването на дадена банка. Е, банката ще трябва да премине а, през ликвидация. Ако не е необходимо оздравяване, тогава въобще няма да се вземат предвид МРЛ. Благодаря ви. Благодаря. Искам да ви напомня за разликата между разпределяне на тежеста и вътрешната рекапитализация. Имаше въпроси към представителите на надзорните органи. Преводачите ще ни отпуснат още няколко минути. Преди, преди надзорните органи, може да кажа някои думи, тъй като за тях имаше достатъчно време. По Емрел напълно съм съгласен. Има твърде... Прави се твърде голяма разлика между а, надзор и разпределен на риска. Върху бизнес модела влияят въпроси, по които не получаваме от, отговори. Ако не сме институции с няколко, шест силни местни банки, не знам как ще се справя. Това влияе върху модела. Надзорните органи трябва да имат ясен, ясна позиция. Благодаря ви, Андре Енрия. Искам да отговоря на Питър Симон за предоставянето на информация. Въпроса за честетността и ликвидността надзорните органи трябва да познават, трябва да знаят каква е ликвидността. Така че ако честотата е по ако се промени честитата, няма да се улеснят изискванията. И има, ни трябва да сме наясно с това, кое предизвиква тежест на отчетността. В общата рамка за отчетността имаме много интегрирана система единният надзорен механизъм ни предостави информация, така че има интеграция. Но проблемът е, че освен на общите изисквания, има редица допълнителни изисквания от макропроденциалните органи, централните банки. Това води до множество статистически изисквания. Нека не преоткриваме колелото. В САЩ създадох съвет така че всички органи да постигнат споразумение за, а, еди, за едни изисквания за отчетност. Това е, е пътят напред. И ако това бъде включено в а, м, законодателния акт, това ще бъде добре. Всъщност това не беше изключение в нашата препоръка, защото а, когато има различни черти на финансирането и активите, сега има предложение да се въведат изключени. Нашата препоръка е да се направи връзка с мандат за Европейския банков орган и да се дооформят критериите. Даниел Нуи, благодаря. Съвсем накратко за въвеждането на хармонизирана категория за непреференциален първостепенен дълг. Да отговоря на въпроса дали това под, осложнява вътрешната рекапитализация. Ние смятаме, че органа за преструктуриране трябва да преструктурира всички първостепенни инструменти. И това е много важно за търговците на дребно, като намалява до минимум опасността от пренденции. преференцията за вложители ще доведе до по-стриктна регламентация, що се отнася до покритите облигации Искам да кажа, че сме съгласни с препоръките на Европейския банков орган е, в доклад от 2015 година. Само онези покрити облигации, които отговарят на е, изискванията, трябва да е, бъдат предмет на изключение. Някой друг? само една секунда да се върна на въпроса, който повдигна господин Хокмарк за взаимодействието между надзор и Всъщност при МРЕО ние взимаме решения за преструктуриране на възоснована открита банка. И така, поемат се загуби, се рекапитализира банката и да, действително има връзка между очакванията от надзорни органи преди уикенда и след него, защото ние запазваме най-важните функции на банките и те, и банките отварят за да продължат своята дейност. Ние сме длъжни да изчислим предварително най-доброто ниво. И в Тилак се споменава 16%, всъщност това е два пъти по 8%. И, и това е обосновката. Започваме от, от очакванията на на надзорния орган е залегнало и в пакета за възстановяване и преструктуриране за МПСП. Аз искам да кажа, че сложността на банковите дейности не идва от властите. Не може да се каже Очевидно е, че дейностите са сложни и организацията на банковите дейности са доста сложни от гледна точка на преструктуриране, не от гледна точка на а, баланса, но от гледна точка на преструктурирането въпросите са сложни. Съвсем накратко по МРЛ и капиталовите изисквания и как а, се съчетават. Очевидно има опасност като надзорник аз да държа на устойчива банка, за да не рискувам репутацията си, ръководителя на органа за преструктуриране може да има същия стимул. Резултатът проекта е изграждане на много устойчива банка и заедно с това едни и същи нива на МРЕЛ. Мисля, че тази взаимна връзка заслужава да бъде анализирана. Вторият въпрос по ипотечните облигации – Казаното от колегата е много обосновано и това е причината, поради която в Базовския комитет не е постигнато споразумение. Основната разлика между рискова експозиция и рискови претегляния между Европа и Америка води до значителни различия в функционирането на банките между Европа и САЩ. И заедно с това искаме да има някакво глобално споразумение, но разбира се, това е основното предизвикателство. Елиза Ферейра, благодаря по МРЛ. Аз мисля, че ние трябва да погледнем по-внимателно този въпрос. Трябва да има и оценка на въздействието на недостига на МРЛ в период, в който настояваме за тези допълнителни критерии. И да се, трябва да се опитаме да изчислим евентуалните разходи от тези емисии. Може би трябва да има един съвместен подход от всички банки средното не означава нищо в тази ситуация. Второ, иерархията на кредиторите е много е важно това да се изясни. На трето място беше казано, че ние сме в единен пазар, в банков съюз, в финансовите групи и има полза от концентриране и от с оглед на ликвидността в някои економии, економики. Това е целта, която искаме да постигнем в трудни времена или носим едно и също ниво на отговорност, или пък ако ситуацията е различна по отношение на филиалите и ако нямат капитал и ликвидност, но отговорността и системното въздействие, ако те все още не разполагат с подходящи европейски инструменти и с разчита на национални инструменти, няма да можем да извършим това, да управляваме економиката по този начин. По, накрая по стандарт 9 трябва да се ускори преходния период за да изясним кога и при какви условия ще я постигнем. И сега докладчиците, господин Хокмарк. Аз бих искал да благодаря на всички е, изказали се и за отговорите на въпросите. Е, онова, което трябва да запомним е, е, оценката на, на минималните допустими пасиви МРЕО и нивото на собствен капитал, разпределението на отговорностите, независимо от това, че председателя смята, че това е сложно, е, си заслужава да се занимаем с този въпрос и мисля, че ще го направим. И разбира се, ще анализираме всички въпроси по повдигнати тук. Благодаря на докладчите Петър Симонт. И от мен благодаря на, е, за всичко оказано. Пропорционалността се оказва един от ключовите аспекти и много се, съм доволен това, което каза господин Енрия. Не е нужно да а, изобретява, да измислям отново колелото. Ще поддържам връзка с вас в процеса на разработване на проекта за доклада за директивата и регламента за капиталовите изисквания. Благодаря ви за това, че приехте поканата. Благодаря. Много плодотворен семинар. Имаме нужда от още елементи в процеса на подготовка на доклада, за да приемем